Canetta Rossi. Thank you.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 Onorevole Archer.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 firmata da George Milne. Il firmatario è presente e gli do la parola. Uh, on you go. Uh, good afternoon, Madam Chairman. Uh, thank you for allowing us back to continue this uh, debate on this petition. Uh,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 Добър ден на всички! Аз ще, бъда, ще се постарая да бъда кратка, тъй като а, вероятно а, до вас е стигнал а, а, брифинга на BirdLife International по повод тези две петиции. Вие сте се запознали с тях. А, едната е свързана с недостатъчност на мрежата от а, специално защитени зони по директивата за птиците. А, всъщност, а, това, на което искам да обърна внимание по тази петиция, че след доста усилия от страна а, и на нас, и също така и на Европейската комисия, до сега всъщност резултатите са, че 114 от предложените зони за птиците бяха приети от правителството, но все още 24 не са обявени а 6 са приети в значително намалени граници, което всъщност не звучи много страшно, но когато говорим за отделните видове вътре в тези защитени зони, всъщност излиза така, че те не са достатъчно опазени. И тук само ще ви иллюстрирам един пример с една от намалените защитени зони, наречена Ломовете. Виждате тук местата на гнездене на египетския лешоят, на един от видовете птици, които се опазват там. Този вид всяка година използва различни места за, за гнездене и всъщност виждате как по-голямата част от тези места всъщност остават извън защитата на Натура 2000. За това все още ние настояваме тези шест територии, които са, изклю... които са намалени, да бъдат приети в а, техните пълни граници. А, това се случва и един от тези примери на намалени а, зони е Калиакра. Всъщност а, тя е и обект на втората петиция, която е обект на днешното разглеждане. А, и всъщност тази територия, която е изключена тук, може да, тази част тук е изключена, а, е място за където штъркелите и други птици почиват по време на миграция. гъски, като световно застрашената червеногуша гъска, се хранят през зимата. И а, обезпокоителното е факта, че тези територии се застрояват, а, включително с а, основ, основен проблем са ветроенергийните паркове, но също и а, туристическото развитие, а, като а, ако всички тези проекти бъдат осъществени, всъщност голяма част от територията ще бъде унищожена. И когато говоря за, за ветроенергийни паркове, всъщност това, което се случва на Калиакра, е свързано с разрушаване на, на местообитания по време на строителството на големи площи. И също така вече единият от ветроенергийните паркове, който е построен още от първата година, когато започна да работи, започна да избива птици. Този пеликан, за съжаление, не е единствения, който е жертва на ветрогенераторите. И тук долу може да видите, че година и половина след като е построен парка, всъщност степните местообитания там не могат да бъдат възстановени по никакъв начин. И най-обезпокоителното е, че то, това продължава като тенденция, независимо, че има строги ограничения в територията, която не е обявена за защита на, за Натура 2000. Продължават да се строят ветропаркове, те ще влязат в експлоатация и ще причинят същите щети, каквито виждате тук. И всъщност, въпреки че ние изключително много оценяваме усилията на комисията до сега положени в тази насока с отправените предупредителни писма. виждаме, че това като че ли не е достатъчно, тъй като продължава постепенното разрушаване на тези места. новото правителство, което съвсем наскоро стъпи в дойде на власт, дойде с обещанието, че ще работим в, при голяма прозрачност, че ще предприеме строги действия за, за наказване на тези случаи, които са, в които се нарушава законодателството и където е било нарушено законодателството, което всъщност би трябвало да да означава и законодателството на Европейския съюз, и директивата за птиците и местообитанията. И в този смисъл а, виждаме а, изключително важно за нас а, да, Комитета по петициите да, а, да насърчи Европейската комисия да вземе строги, т.е. да отправи едно а, много а, строго и конкретно предупреждение не точно предупреждение, но апел към българското правителство да, да предприеме наистина спешни мерки за предотвратяване и за спиране на тези, на тези щети и да, за спазване на законодателството на Европейския съюз, тъй като докато процедурите вървят, всъщност няма гаранция, че тези места ще бъдат опазени и те ще продължат да съществуват. Благодаря ви за вниманието. Per la Commissione c'è Papulias. Yes, thank you, Mr. Chairperson. Uh, so we'll deal with um, petition number 997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 Grazie, l'onorevole Благодаря, госпожо председател. Тревожно е, че един такъв проблем, който е поставен още през 2007 година, все още не получава своето разрешение. И това, което чуваме днес от комисията е една много голяма извършена работа за тези две години, но все още като че ли липсват конкретни резултати. Разбирате всички, че става дума не само за защитаване територията и а, флората и фауната на една страна, става дума за а, защита на видове, на птици, които отдавна са в червената книга и са на практика на изчезване. Дали докато ние решим тук какво да правим в тази комисия, докато текат процедурите на изслушване, докато текат процедурите на нарушения и наказателни точки за България, няма да се лишим и от последните видове от някои от тези птици, защото сигурна съм, че такива кадри, каквито видяхме преди малко, има и далеч по-страшни и далеч по-тежки. Аз предлагам тази, тези две петиции да останат отворени. Разбирам, че това е желанието и на комисията тъй като ние все още а, не знаем какво точно е предприело българското правителство. За сега има само обещания за намерения в а, няколко посоки. А, би трябвало да получим а, а, информация още в началото на следващата година, след като срока, който е даден за предоставяне на информация от страна на българските власти е до края на календарната 2009 година и след това да решим ние като комисия как можем да се намесим и какво да предприемем от тук нататък. Да, вярно е, че цели 30% от територията на страната на България влизат в натура, но това в никакъв случай не означава, че тези зони трябва да бъдат пренебрегнати от българските власти. Струва ми се, че има и още един момент, който е много сериозен. А, и ние, и Европейската комисия гледат за това дали се изпълняват европейските директиви, но моето желание е да бъде направен един много по-строг мониторинг върху България, защото не става дума само за формално нарушение на законодателството, националното и европейското, за нещо още по-тежко. Независимо от това, че действа такова законодателство, неговите клаузи и текстове не се спазват нито от общинските власти, нито от националните власти. Истина е, че в България в момента много рядко някой може да се опре на бизнес интереси, на интереси на големи предприятия, свързани с туризъм, на предприятия, които се занимават с альтернативна електроенергия. Всички ние сме за зелена такава, но в крайна сметка тя трябва да се прави, като се спазват и останалите закони и регламенти, когато опазваме и природата, защото това е нашата цел – затова моят призив към комисията е още по-сериозно наблюдение върху тази част от дейността на българското правителство. Благодаря ви. Thank you very much.